Разпочинаме гласования. И така, започваме с гласуването. Първата а, тема, преди да я обсъдим, давам думата на госпожа Индвелт. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, колеги. Току-що изслушахме изказването на лидера на Африканския съюз. Много важно събитие беше това и по този повод имам една молба към политическите лидери